Пан Председателя. Before... Добър ден. Преди да започнем разискванията днес след обед, искам да приветствам с добре дошъл комисар Бърние. Искам да го поздравя и за отличния резултат миналата седмица в Букурещ. Избран е за заместник-председател на НЕП. Поздравления отново. Продължавам на полски сега. Подновяваме заседанието. Първата точка е свързана с директивата и регламента за пазарите на финансови инструменти, изменение на регламента за извънболсовите деривати, централните контрагенти, регистрите на транзакции. Имаме два доклада на Маркос Фербер. В началото искам да дам думата на докладчика Маркос Фербер – той е докладчик и по двата доклада. 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар и уважаеми колеги. Смятам, че с днешния дебат, свързан с МИФИР, ще допринесем за по-доброто финансово регулиране на пазарите. Става въпрос за това да бъдат регулирани пазарите, а не да разглеждаме отделни продукти, както сме го правили в миналото. Ще назова само някои неща. Миналата година работата ни не беше толкова проста. Проведохме изслушване, проведохме допитване до всички заинтересовани страни и възоснова на всичко това изготвихме документи, и доклад, който можем да ви представим тук за гласуване. Става въпрос за структурата на пазара. През последните години в областта на финансовите пазари бяха направени редица неща. всичко, което съществява на пазарите в рамките на а, МИФИР, на регламента за пазари финансови инструменти. И ето защо а, се а, прие и една нова, а, нова категория, свързана с а, платформите за търговия, с системите за търговия. А, Освен това, транзакциите трябва да се извършват съгласно нарежданията и желанията на инвеститорите. Има и документи, които трябва да бъдат търгувани в рамките на организираните системи за търговия. Имаме и високоритмична, високочастотна търговия. За тази търговия също са необходими ясни правила, защото тази област може да крие някои рискове в себе си. За това са необходими строги правила, с ясни а, срокове, с тестове на алгоритмите, с а, контрол на самата инфраструктура с въвеждането на така нареченият кик сайз режим или минимални, минимални такси. Освен това, искам да спомена и сроч, търговете на срочните пазари. Ам, не трябва обаче да регулираме прекалено много, така че а, да ам, навредим на хората от третия, четвъртия свят и те да не могат да си купят а, хранителни продукти. Нашата цел е да ограничим спекулациите, но да не вредим на реалната економика. Трябва да има тавани с ясни а, ограничения. Това искаме да постигнем. Освен това, искаме да постигнем следното, че когато има необходим продукт, след проверка на съответните позиции, да се види, че този продукт няма а, да навреди на пазарите. Освен това, друга тема, която искам да засегна е защитата на инвеститорите. Ние избрахме един широк обхватен подход, когато става въпрос за това да защитим потребителите и инвеститорите. Тук става въпрос да се идентифицират нуждите на отделни групи от потребители а, и за. Ам, не става въпрос за това малки инвеститори да имат достъп до големи сложни пазари, ами не искаме да дефинираме самите продукти, ам, трябва да се предвиди а, а, съответните консултации за инвеститорите, да има ам, а, разпоредби свързани с отчетността и така нататък, да се предприемат съответните корекции и ам, Смятам, че сме поели по правия път. Искам да благодаря на всички, които а, а, ни помогнаха. А, за 4 минути за един такъв голям документ са много малко кратко, но все пак искам да, провер... да благодаря на моите колеги, благодаря и на комисията за конструктивния диалог през последните седмици и месеци. Надявам се, че утре ще имаме мнозенство и ще приемем доклада, въз основа на който ние ще можем да проведем преговорите с съвета и да можем да приключим дейностите по този въпрос. Благодаря ви много. Комисия Европейски и пана комисажа Мишела Барния. Благодаря. Сега от името на комисията давам думата на комисар Барние. Благодаря. Благодаря за това, което проведохме в Букурещ през миналата седмица, както и в други, други столици, свързано с честването на единия пазара. Маркос Вебер говори за програмата ни за регламентиране. Има 21 текста, които мобилизират економисията, комисията ЕКОН, оглавявана от Шаран Болс. Основен елемент е, са документите за финансовите пазари, както и пруденциалните мерки за всички финансови пазари, нуждата от прозрачност, отговорност, както и сигурност, както за инвеститорите, така и за вложителите. Не трябва да се стига до арбитраж или по отношение на другите партньори от Г20. Благодаря на Маркус Фебер за това, че се стреми е, да се постигне резултат е, в триалога. Докладът, е, който е подготвен от Маркос Фебер, подсилва нашите позиции относно структурата на пазарите. Както комисията, така и парламентът искат а, всички форми на търговия, независимо многостранни или двустранни, трябва да стават а, прозрачно. Парламентът а, въвежда а, дефиниция, свързана с а, а, търговията с а, извън а, борсови а, деривати въвеждането на категория за организирани системи за търговия също е нещо, което трябва да се разгледа внимателно. Ако ограничим многостранната търговия само на регламентираните пазари е, и на четирите форми многостранни системи за търговия, това означава, че ще трябва да се промени сегашната система, така че някои партньори, някои платформи, включително тези, които извършват бързо частотна търговия, да избегнат регламентацията. Относно бързо частотната търговия. Ако искаме да се премине към платформи на търговия, които са многостранни и прозрачни. Това означава да се регулират по-добре тези операции, свързани с извънчастотна, бързочастотна търговия. Като цяло, този текст ни дава възможност да се определят правилата за високочастотната търговия, Те имат понякога полза, защото водят до бързо осигуряване на ликвидност, но не трябва да се стига до застрашаване на финансовите пазари. Необходимо е да има надзор, да се регламентира този тип риск. Не трябва да бъдем по-малко амбициозни по отношение на останалите пазари. Ето защо комисията предлага редица точни правила, за да има надзор и авторизация от компетентните органи и също времено да се гарантира ликвидност на пазара. Искам да благодаря на докладчика Маркос Фебер за това, че включи тези елементи в своя доклад. Комисията ще продължи да води този дебат и извън Европейския съюз в международните организации за да се постигне равнопоставеност при регламентацията и да се постигне еднакво регламентиране. Относно регулирането на стоковите борси, но те засягат ежедневието на гражданите, на потребителите. Знам, че в страните в развитие се застрашава сигурността на продоволствените доставки, защото има спекулация с продоволствените стоки. Затова това е нещо, което не може да се счита за приемливо по никакъв начин. Вашето предложение иска да се засили а, позицията, свързана с лимитирането на позициите, за да не могат а, тези пазари да се използват а, за спекулативни цели. На четвърто място, въвеждането на европейски режим за осигуряване на услуги от предприятия на трети страни. Нашето предложение се надяваме да бъде подкрепено от парламента. Обедем се, че това е режимът, който е най-доброто средство, за да има ефикасно регламентиране на международните пазари е, и да се избегне произволното е, прилагане. Това е важно да има е, сближаване на регламентите, както в рамките на Г. 20, така и е в рамките на съвета за финансова стабилност. Ние поставяме високи регламент... изисквания за регламентиране. Трябва да сме твърди относно прозрачността на операциите. Не трябва да се позволява на някои участници да действат в пълна липса на прозрачност. Независимо какви технологии се използват, независимо какви дребни инвеститори или вложители участват. Необходимо е да се защитят инвеститорите. Освен това, ние искаме да се подобрят условията за инвестиции, да се отчетат интересите на всяка страна. За това разглеждането само на въпроса за комисионните няма да осигури нужната защита. Забраната на комисии за управителите на портфейли биха довели до повече сигурност и повече независимост. Но това е единствения начин също да привлечем добри инвестиции. Що се отнася до приложното поле на инструменти, които се считат не сложни, трябва да се избягват рискови такива инструменти да се предлагат на инвеститорите. Трябва да се създадат условия за добра конкуренция, за да имаме истински един пазар на финансови услуги. Трябва да се избягва прекомерният риск на пазара и неговото монополизиране. Диалогът между нас ще продължи. Искам да уверя Маркос Фебер, че аз и моят екип сме на негови разположение, за да постигнем а, тези а, цели, които сме си поставили по отношение на Мифит а, и заедно да намерим равновесие за да се засили доверието на инвестициите. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега от името Комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика Холгер Крамер има думата. Благодаря, господин председател. Моята роля в рамките на регламента за пазарни финансови инструменти се ограничава в областта на промишлеността. Ето защо ще разгледаме нещата от тази гледна точка. И имаше едно първоначално предложение на Европейската комисия, което щеше да има като следствие предприятията от реалната економиката, малките предприятия, например земеделски кооперации, да бъдат третирани така както банките, например да се гарантират доставките на срочните пазари и така нататък. Това щеше да увреди механизмите на финансовите пазари, ясно е, че промишлените предприятия трябва да бъдат третирани по различен начин, различен от този, по какъв са третирани банките, защото те правят различен тип сделки. Те не спекулират, както банките. Комисията по промишленост съвсем ясно заяви своята позиция по тази тема и радвам се, че тези аспекти са, включени в окончателния доклад и ето защо ние свършихме много добра работа, с изключение този допълнителен аспект, свързан с пазарните финансовите инструменти. От а, името на НП, госпожа Сталоян за две минути. Муцумеск, домиле Благодаря, господин председател. Първо, позволете ми да поздравя господин Фербер за тези два доклада, които обсъждаме днес. Двата доклада получих подкрепата на всички членове на Комисията по економически и парични въпроси. Очакваме всички депутати да гласуват или поне да има голямо мнозинство в пленарна зала за тези два доклада. Тези два нормативни акта се опитват да променят нещата в моята страна, Румъния, например, избухна голям скандал във връзка с търговията на инструменти на непрозрачни, нерегулирани пазари, съответно инвеститорите загубиха много пари. Фондовите борси, съответно регулаторите загубиха доверието, което имаха в очите на хората. Инвеститорите нямат кой знае каква възможност да се обърнат към съда в подобни случаи. И ето защо аз ще подкрепя тези два доклада. Извън борсовите пазари и другите финансови платформи трябва да бъдат по-регулирани и интересите на инвеститорите трябва да бъдат отчитани. Благодаря. Господин Мартин има въпрос към вас. Приемате ли синята карта от страна на господин Мартин? Той стои зад вас. Господин Мартин, имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колега, слушах с интерес вашето изложение. Имам един въпрос. Защо вашата политическа група зависи, независимо, че а, докладчикът каза нещо друго, а, бе, политическата а, група одобри този а, компромис а, вместо да бъдат прехвърлени таксите нататъка към потребителите и инвеститорите. И в тази връзка, може би всичко беше направено, за да се постигне мнозинство при гласуването. So Благодаря. Не съм съвсем сигурен дали разбрах правилно въпроса ви. Смятам, че предложението за регламент на комисията е добро и с удоволствие ще подкрепя това предложение в парламента. Благодаря. От името на социалистите и демократите, господин Гьобелс. Господин председател, аз разполагам само с няколко секунди за това да ви докладвам какво е решил нашата група. Ние искаме повече прозрачност, повече намеса на националните и европейски надзорни органи, за да се избегне всякаква спекулация. Трябва да се защитят интересите на потребителите в по-голяма степен. Трябва да има пълна прозрачност относно цените и комисионните. Държавите членки предприеха някои мерки Преразглеждането на директивата позволява да се въведат корекции от страна на комисията. Трябва да се сложат сериозни пречки пред спекулациите с сълскостопански стоки. Да се наложат лимити на позициите, които могат да се поддържат от даден участник или от група участници на пазара. На следващо място високочастотната търговия. Кой извършва контрол след като за мили или микросекунди се извършват огромни финансови операции от компютри без човешка намеса, дори в рамките на наносекунди? 80% от поръчките съществуват само за милисекунди, т.е. не се гарантира никаква ликвидност в пазар, на пазара. Само 20-25% от борсовите операции се реализират на практика. Тази спекулация а, трябва да се спре защото това засяга сериозните инвеститори. Необходимо е да има финансови пазари, но те трябва да обслужват реалната економика. Благодаря ви. Сега от името на либералите и демократите Оле Шмет за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар и аз искам да благодаря на господин Фербер за усилията. Предложенията са с много технически характер и сега имаме равновесие в компромиса. Надявам се, че сега ще възстановим доверието, което се загуби преди 4 години в финансовата криза. Не всички са съвсем доволни, обаче. Трябва да има системи на спирачка, за да се спре срива на борсите. Сега предлагаме нови платформи за транзакции. Предлагаме нови разумни условия за развитието на пазарите на облигации. Има по-голяма свобода на избора, по-добра конкуренция, по-добре функциониращ пазар на капиталите. По отношение на стимулите за предоставяне на оферти, там имаше проблеми. Не беше лесно да се договорим. Като либерал, аз мятам, че тук има проблем. Признавам това, господин Гьобелс. Бранша трябва да се стегне. Ние смятаме обаче, че общата забрана не е достатъчно добра. Държави като Великобритания, например, трябва да могат да имат по-стрикни изисквания. Има рискове тук. Например, няма да може да се предоставя безплатна консултация. Освен това, малките брокери ще бъдат изпъдени по някакъв начин. Разходите за всички граждани трябва да са разумни, конкуренцията не трябва да страда, прозрачността и откритостта са изключително важни. Ето защо трябва да има по-голяма защита за онези, които купуват такива финансови продукти. Благодаря отново на всички колеги и на господин Фербер. Благодаря. От името на Зелените Свен Гиголд. Две минути. Уважаеми колеги, благодаря за доброто сътрудничество при изготвянето на този доклад. По основни аспекти имаме предложение на комисията и чрез него нещата могат да се подобрят. В основно това предложение пазарите ще бъдат по-прозрачни в областта на търговията с дериватите. Всичко това по чапката на МИФИД. Обхваната е високочастотната търговия Това, което беше предложено от комисията, заслужава подкрепата на парламента и най-вече по теми, е, които предизвикаха обществена критика. А, нещата са си ам, в, в нормалните рамки. След много дебати тази тема вече е доста по-подсилена, отколкото в началото. Много от разпоредбите са с и правилата вече имат задължителен характер. Надяваме се, е, че гласуването в пленарна зала ще е успешно и след това ще бъдат проведени преговорите с съвета. Доклада обаче има някои а, слаби страни, свързани с защитата на, ам, на потребителите. Има все пак напредък, че някои продукти са забранени, обаче няма промяна по отношение на комисионите а, за а, консултации. Защото а, ще се, ще се а, изкривият механизмите на пазара, няма да се избират продукти, които са най-удачни за инвеститора, а тези, които ще носят най-високи комисиони. В Франция, Германия, Италия няма да се промени много след нашият компромис, защото тази тенденция ще се запази, да бъдат, да бъдат продавани най-вече продукти, които носят високи комисиони. Благодаря от името на ЕКР, госпожа Свинбърн. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и колегите за усърната им работа по това досие. Една важна сфера на МИФИТ е обхващането и пазарите на които не са свързани с собствен капитал. Всички политически групи от парламента подкрепят текста, който е за инвестиции в корпоративните пазари на облигации и държавните облигации. Облигационните пазари са най-добрите места, откъдето могат да се снабдяват с нужния капитал инвеститорите. Трябва да са така формирани изискванията, че да насърчават инвестициите. Надявам се, че дискусиите в съвета ще минат по същия начин. Ние все още не сме постигнали политическо съгласие за осигуряване на най-висока степен на защита на инвеститорите и всички потребители в Европейския съюз. Разочароващо е, че групата на социалистите предпочитат Бихте ли а, намалили малко скоростта, защото преводачите не могат да ви следват? Моята държава членка и Холандия са на път да наложат пълна забрана. Надявам се, че и други държави ще го направят. Има едно общо неразбиране, че мифът се отнася до високочастотната търговия и продоволствените спекулации. Ние много време посметихме да обсъдим защитата на инвеститорите и ангажиментите в рамките на Г20. Необходимо е да има срок контрол, без да се застрашава технологическият напредък. Дребните и дългосрочни инвеститори трябва да са сигурни, че няма да бъдат подложени на нелоялни практики на пазара. Надявам се утре да се получи нужната подкрепа. Единственият начин, по който можем да имаме истинска интегрирана система за надзор на участниците, ако всички работят по еднакъв начин. Мифит иска да създаде една добра среда за инвеститорите, големи и малки, за онези фирми, които искат да наберат капитали на нашите пазари. Благодаря сега от името на Обединената европейска левица Йорген Клутер за минута и половина. Благодаря. Искам да благодаря на колегите за доброто сътрудничество. Искам да благодаря най-вече на Марко Фебер. Той беше много открит към нас е, и ние ценим високо неговото отношение. Сега относно спекулациите с хранителните продукти, това е тема, която беше застъпена в доклада. Докладчика също се обяви за. Не винаги нещата бяха толкова ясни и и готови за одобрение. Надявам се обаче, че това, което направихме, ще е от полза за нашите граждани. Потребите ще бъдат по-добре защитени. Искам да се присъединя към казаното от Свен. Ние направихме една много добра стъпка напред в, в в областта на спекулациите с хранителни продукти, обаче все още има празени, които трябва да бъдат запълнени относно високочастотната търговия. Смятам, че голямата, голяма част от магическа група ще подкрепи предложението. Смятам, че съвместно с общи усилия изработихме един добър документ относно комисионните. Да, признавам се към това, което беше казано. Това е една тема, която трябва да бъде дообсъдена. Не е толкова въпроса да се намери разрешение на този въпрос. Може би ще бъдат внесени изменения, които ще уравновесят нещата. Сега, господин Хелмер, за минута и половина имате думата господин председател. Великобритания притежава 36% около от тази търговия. Тя доминира търговията с чужда валута. Тези два доклада обаче поставят под въпрос това съществуване на нещата. Просто ще станем по-малко привлекателни. И европейските регулатори го знаят и ето защо и предприемат такива стъпки. По този начин Европейския съюз установява своя контрол и ограничава критиките и независимостта. Казвате, че искат те да се запълнат дупките, пропуските. Това не е така. Точно обратното ще се постигне. Подобно на вода, която се спуска надолу по хълма, Търговията, за която говорим, върви почти безпрепятствено. Съответно, тези мерки ще доведат до опадък на еврото. Това са пирони в ковчега на лондонското Сити – Берлин и Париж мразят лондонското сити, не харесват неговия успех и се опитват да му попречат. Давам думата на Ханс Петър Мартин, казва председателя. Роджер, Роджер, Роджер, Роджер, моля те да спреш. Ние сега чухме едно изказване за лондонското сити. Мифите 1, мифи 2, това са абстрактни понятия. Трябва да да конкретизираме нещата. Малко си запомнят под каква форма се представи а, комисаря Макариви и а, за, заяви всичко, обясни всичко, какво може да се прави с а, Мифит, като се хвърли в лондонското сити. А, 2 а, милиарда, 3 милиарда, които са били а, изгубени. А, и са свързани с недостатъчното регулиране. Мифит, едно, мифит разбира се, е а, напредък, е, е, но не е достатъчно. Означава напредък, но не е достатъчно. Трябва да се прави повече. Трябва да се разширят местата за търговия. Разбира се, Г20 изготви а, насоки. А, всеки участник. А, всеки търговец трябва да бъде контролиран. Сега въпросът е свързан с комисионите. Въобще не ми е ясно защо социал-демократите направиха нещо такова точно накрая, какви интереси се крият за това, но разбира се остава основният проблем свързан с системата за стимулите. Ако ам, неправилните действия биват възнаграждавани, тогава нещо не е наред. Ам, Относно високочастотната търговия, нещата са а, на добър път, но все още стъпките са много малки и недостатъчни. Благодаря. А, две минути. Господин Галпелц. Благодаря, господин председател. Искам в началото да поздравя господин Фербер за двата доклада, тъй като се вижда, че са положени огромни усилия с много високо качество. Сега, в края на кризата, става ясно колко непрозрачни са били пазарите и продуктите. Технологичното развитие казва своята дума имаме високочастотна търговия, алгоритмична търговия. Всичко това доведе до промени в пазарите на финансови продукти. Ние трябва да гарантираме сигурност за гражданите и за бранша. Тези предложения биха укрепили и хармонизирали дейността на инвеститорите, на доставчиците на услуги, засилва се компетенцията на пазарните органи, като се поставя ударението върху трансграничното сътрудничество. Нашите органи трябва да се справят с нежелани заплахи или въздействия върху пазара. Ето защо аз съм за укрепването на ролята на ЕОЦКП. Високочастотната търговия може да доведе до рискове по отношение на ликвидността и ефикасността на финансовите пазари, особено в ситуация на криза. Ето защо смятам, че някои изменения са важни – в тях се говори за организационни гаранции относно местата на търговия. Поради факта, че за малките и средни предприятия не е толкова лесно да получават финансиране, аз мятам, че местата на търговия трябва да бъдат конкретизирани, когато става въпрос за емитиране във връзка с МСП. Трябва да работят пазарите за подкрепа на реалната економика, а не обратното. Още веднъж искам да поздравя докладчика. Благодаря. Минута и половина за Перванш Берес. Благодаря, господин председател, господин комисар. Приемайки доклад на господин Фервер, Европейския парламент извлича важна полука, всъщност два, две основни полуки от а, а, МИФИТ приемайки един текст, който ще обхване почти всички финансови операции, които да се извършват на регламентирани платформи. Високо тех... частотната търговия, която позволява голям брой поръчки да бъдат обработвани за частици от секундата, води до злоупотреба което засяга действието на финансовите пазари и а, участниците във високочастотната търговия извличат огромни печалби. Тази практика трябва да се ограничи. Финансите трябва да бъдат в полза на реалната економика и дългосрочните инвестиции. С този доклад Европейския парламент иска да ограничи спекулациите с хранителни стоки, което понякога засяга цялото население на дадени страни, тъй като се използват нерегулирани платформи за търговия. Вредите от това са особено видни на пазарите, където се извършват извън борсовите операции. Необходимо е да се ограничат позициите на участниците на в различни платформи за търговия. Европейският орган за цените книжа и пазарите трябва да може да забранява продажбата на някои финансови инструменти, които имат токсичен ефект върху системата. МИФИТ 1 и текста, който гласуваме тук, а, а, изискват някои сравнения. По време на МИФИТ 1 Европейския парламент а, изискваше а, да а, се осигурят достъп на дребните инвеститори. Сега всеки, независимо от своят а, доход, трябва да има достъп и всеки, който извършва някаква инвестиция, независимо голяма или малка, трябва а, да се ползва от финансови консултации. Сега давам думата на госпожа Шаран Болс от името на АЛДЕ. Благодаря. Когато изборът да е да е безопасно или да е горе-долу, тогава ние ще изберем ам, решението свързано с безопасността. Ам, управлението на позициите не трябва да е прекалено гъвкаво. Нямам а, проблем с а, фиксиране а, е, на праговете за позициите и Нямам обаче и против да варира тези позиции, ако определен пазар трябва да бъде спасен. Ам, трябва да се ам, създадат регистри, така че данните да бъдат проследявани по-лесно. Трябва да има наблюден, възможност за надзор, възможност за надзор в определени области, където има по-големи опасности. Говорим и за лицензиране на отделните технологии. Съжалявам, че в този доклад темата не е широко засегната. Някои неща са направени за потребителите, като се намаляват комисионите при предоставяне на консултации. Гражданите трябва да са сигурни, че получават най-добрите съвети за тях, а не получават консултации, които да са свързани с получаването на повече по-високи комисионни цялата, извинете, пълната забрана трябва да е пътят напред. Благодаря ви. Сега за една минута господин Соса Вагнер. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика. Искам да поздравя и другите колеги, които работиха ефективно за постигане на настоящата реформа. Финансовата криза създаде все по-усложняваща се система на ценни книжа, все по-сложна система на търговия, която водеше до бързи, големи печалби. Важно е да се гарантира прозрачността на пазара. Цените трябва да се формират както трябва, трябва да има съдържание зад формата на пазарите. Инвеститорите трябва да знаят напълно за какво става въпрос. Трябва да знаят какви рискове поемат. Прозрачността е от съществено значение поради сложността на тези финансови продукти. Гражданите трябва да разбират с какво точно се захващат. Сега две минути за господин Балц. Президент. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Майкл Свебер за отлично свършена от него работа. Смятам, че материята беше доста сложна, но в крайна сметка нещата завършиха успешно. Регламента Мифит полага основите за регулирането на финансовите пазари и се радвам, че Европейския парламент се занимава с преразглеждането на Мифит и по този начин засилва позициите си. Надяваме се, че при преговорите със съвета ще отбележим напредък. Говорим за, за намаляване на системния риск, за, за ускоряване на търговията на, при финансовите сделки. Финансовите а, пазари ще са по-сигурни след приемането а, на тези нови разпоредби. ЕКОН а, гласува единодушно по този въпрос относно консултациите и комисионите свързани с тях, хонорарите и така нататък. Палитрата в Европейския съюз е много широка и това си има своите положителни и отрицателни страни. И един такъв а, многостранен модел няма да, да може да ни служи в бъдеще. Ние искаме да има повече а, прозрачност. А, Качеството на консултациите не може да се гарантира, ако консултанта се ръководи само от сумата, която ще получи. Може би дебата трябва да получи едно друго измерение. Как изглеждат нещата с общно, е, с едно образование на общностно ниво, а именно още в училищата да се преподава как е, да с инвеститорите и как а, е, могат те да бъдат защитени. Благодаря ви, следващия оратор. Well, uh... Благодаря. Искам да благодаря на господин Фербер и на докладчиците в Сянк за това, че внесоха значителни подобрения в директивата за пазарите на финансови инструменти. Имам 90 секунди, ще поговоря по две много важни области, където гражданите искат да постигнем напредък. Защитата на инвеститорите и изключителния характер на спекулациите. Има една перверзна инициатива за създаване на система, която ще облагодетелства продукти, където има твърде високи комисионни Едно проучване на един германски център показва, че прозрачността и оповестяването не работят и съответно потребителите не вярват на консултантската информация, ако се заплаща и има стимули за такава информация. Много държави членки са против въвеждането на забрана. Същност, тази факултативна забрана няма да защити потребителите. В Великобритания имаше премахване на забраната, която предложиха лейбаристите. Аз моля колегите да подкрепят тотална забрана. По отношение на втората тема, за която говорих, в африканския рок имаше плащане на 50 милиона за Гленкор. Това е неморално, несправедливо. Благодаря. Давам думата на Силви Голар. <clears throat> Благодаря, господин председател, господин комисар. Считам, че Европейския парламент заедно с комисията се вършат работата. Искам да благодаря на докладчика, който свърши огромна работа, заедно с докладчиците в Сянка. Ние трябва обаче да се позволяваме по тази тема да изпадаме в демагогия. Хората често подценяват това, което се прави, не трябва да създаваме впечатлението, че с магическа пръчица можем да разрешим проблемите в финансирането. Ние настояваме за прозрачност, за по-добра организация. Важно е да се защитят правата на потребителите. Има различни нюанси между групите по този въпрос, но потребителите трябва да бъдат защитени, в това са съгласни всички. Трябва да се защитят и малките и средни предприятия, те да имат достъп до финансиране. Читам, господин комисар, че това е голяма махапка и аз лично се радвам, че органите за надзор, които създадохме с общи усилия, ще упражняват по-компетентно своите функции. Томас Ман има думата. Um Директивата МИФИД 2 е основополагаща за постигнат на повече ефективност на финансовите пазари. Ако всичките финансови участници се придържат към правилата, то тогава пазарите ще са по-сигурни. Аз се присъединявам към колегата Фебер, че трябва да се увеличи защитата на инвеститорите, защото понякога поради погрешни консултации те извършват, взимат погрешни решения. От самото начало резултатите трябва да са разпознаваеми. Високочастотна търговия трябва да е строго регулирана, защото тук става въпрос за, за транзакции с скоростта на светлината. 500 милисекунди а, е срока за извършването на транзакциите. А, и трябва а, да бъдат намалени до минимум. А, а, от, трябва да бъде нам, намалено стурнирането на нареженията до минимум. Приветствам постигнатия компромис, свързан с ограничаването на позициите. И освен това да се отхвърлят високорисковите договори. Няма съмнение, имаме нужда от ресурси, за да снабдим нашата промишленост, но производствените цени не трябва да бъдат увеличавани драстично. И в тази област трябва да бъдат заложени тавани и да има ограничения. Господин Кутеш, за една минута благодаря, господин председател. Групата на Жак Дела Розиер през 2009 година подчерта важността на по-добрата регулация на финансовата система. Настоящия компромис представлява важна стъпка към по-голямата прозрачност в високочастотната търговия. Освен това е важна стъпка и в справянето с спекулациите по отношение на цените на храните. Такава спекулация в миналото доведе до огромно повишение на цените. О, не! Почерта неблагоприятният ефект на подобно поведение върху нестабилността на цените. За съжаление, високочастотната търговия е твърде често срещана на финансовите пазари и води до сериозни щети. Аз подкрепям този доклад. Той ще доведе до прозрачност. Вернер Ланген. Благодаря, господин председателю. Много рядко ми се случва в пленарна зала да мога така убедено да похваля господин Вербер. Той наистина свърши отлична работа. Компромисът, който той изготви, беше прият единодушно и това е резултата от многостранни преговори. И за това го поздравявам. Три неща искам да спомена. На първо място, въпросът свързан с ограниченията при позициите. Смятам, че решението, което беше намерено, което ще бъде успорено отвън, все пак е правилния път, защото в селско-стопанската търговия трябва да се имат предвид тези ограничения за позициите, за да не се увеличи глада по света относно за забраната на комисионните, нещо, което беше родено, извинете, решено в последната минута. Щеше ми се в този компромис държавите членки да имаха право да взимат решение по този въпрос ако комисионните бъдат забранени изцяло, това ми се струва прекалено, защото трябва да имаме преди какви ще са последствията. На трето място, високочастотната търговия, нещо, което беше споменато. Има много в бранша, които са против това предложение, но смятам, че високочастотната търговия трябва да бъде леко забавено, защото в бъдещето високите технологии ще могат да манипулират търговията още повече от Колкото до сега. Трябва да се работи по този въпрос. В рамките на МИФ и това не е възможно, но при предстоящите а, преговори докладчика а, може и да успее да постигне нещо повече по този въпрос. Благодаря ви. Две минути, пан... А, дали за реквест? Имате синя карта. Въпрос към господин Ланген. Господин Ланген, приемате ли въпроса? Добре, Господин Ланген, наясно ли се, че компромисът е такъв какъвто е, въобще няма да донесе до някакви промени в системата за предоставяне на комисионни. Изискванията са такива, каквито са в МИФИД 1 и тук става въпрос само за независимите финансови консултанти. Такива няма в Германия. Там обаче се изисква забрана на комисионите във всички обла... други области, че си продължи тази система за а, даване на комисиони. Ам... И критиката, която изрази към господин Фебер, малко а, е неоснователна, господин Ленг. Аз не съм критикувал господин а, Фебер. А, това е един а, компромис, а, към който не се присъединиха а, зелените, защото вие искате максимални изисквания да бъдат а, наложени беше написано, могат държавите членки да се погрижат за това, да може да се забранява предоставянето на консултации, свързаните с тях провисиони, извинете, комисиони. Държавите членки трябва да работят за забраната е другия вариант. Не знам защо зелените смятат така. Аз не критикувам господин Вебер. Дякую бардзо. И остатни мовца в тъй części. Благодаря. Последен за сега Херман Винклер за две минути. Благодаря, господин председател, уважаеми а, колеги. А, акции могат да бъдат продавани в размер на милиарди евро за части от секундата. Това не е фикция, не е някаква фантастика, това е реалност. Днес се търгува с такава, бърз, с такава бързина, че тя не може да бъде засечена и от хронометъра. Ако може нещо да се промени в цялата тази ситуация, добре да го направим. Гражданите се питат какви са тези рискове, които се крият в спекулациите, които се извършват на пазара. Тези развития трябва да бъдат контролирани, да го направим ние, доколкото е в нашите правомощия и можем да го правим чрез преразглеждането на, на регламента. Е, има а, системи, които пред, предвиждат а, по-голяма сигурност, прекъсване на, а, на търговията и така нататък, редица рискове, които трябва да бъдат а, намалени. Директивата не трябва да контролира не само високочастотната търговия, ами а, да контролира защитата на малките и средни инвеститори в а, бъдеще. Сега, консултантите също не трябва да бъдат принуждавани да предлагат продукти, които са свързани с по-високи комисиони. Трябва да създадем по-голяма прозрачност, клиентите трябва да бъдат консултирани по-добре. Той трябва да знае и какви комисиони, какви как ще получи консултанта и какви такси ще плати самия то. Освен това, клиентите трябва да получават информация за продуктите. Продуктите трябва да, да бъдат проверявани а, годишно, всяка година и трябва да се, да се види кои продукти са в услуга на клиента и кои не. Комисионите трябва да бъдат а, допусн, допускани само тогава, когато ам, клиентите са наясно с тях и само когато таксите могат да бъдат приспаднати а, от данъците. В противен случай няма да можем да регламентираме нещата в европейски мащаб. Благодаря ви. Сега преминаваме към процедурата, свързане с спонтанни изказвания. Е, двама членове са поискали е, да вземат думата. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Економическата и финансова криза демонстрира слабостите на финансовите пазари и тяхното функциониране. Трябва да се консолидира регулаторната рамка. Искам да подчертая, че има нужда от цялостни действия, за да се гарантира по-доброто качество на операциите и трябва да има действия в глобален мащаб. Услугите вече разшириха своя обхват неимоверно. Все повече инвеститори навлизат на тези пазари. Би трябвало да се гарантира, че финансовата система ще остане ефективна. Транзакциите би трябвало да се осъществяват на регулирани пазари и трябва да бъдат напълно прозрачни. Трябва освен това да покрием всички транзакции. Благодаря. Госпожа Зубер има думата. Е, в европейските институции продължава да се оставя а, акцента върху търговията а, с а, основни стоки. От 2008 година комисията започна, започна да възприема идеята за използването на деривати. Нещата не могат да се правят частично, тъй като цялата система за спекулации трябва да бъде обхваната да трябва да поискаме да се сложи край на използването на деривати, да се сложи край на данъчните обежища. Това, което прилагаме е нещо съвсем мъничко, само песачинка. Господин Барния има думата. Благодаря, господин председател. Искам да свърна на казаното току-що от госпожа Зубер. Трябва да сме обективни. Ние даваме частичен отговор от страна на Европейската комисия или от парламента или от съвета. Госпожо Зубер, ние разглеждаме всеки продукт, всеки отрасъл, всеки финансов участник от две години и половина. Аз съм работил с мнозина от вас, откакто съм комисар. За това трябва да гледаме обективно на нещата. 28 регламент... текста, които регламентират тези аспекти, когато обяснявате нещата на гражданите, трябва да се има предвид, че тук се, се работи. Не само комисията, но вие също като депутати вършите работа и трябва да се гордеете със свършеното от е, всички парламентаристи в е, опит да се излезе от кризата. Гражданите очакват е, финансовите пазари, от които се нуждаем, да в служба на реалната економика, не да ни бъдат в помощ само на самите себе си. Това не е само песачинка, за което говорим. Това, което се предлага в доклада на господин Фебер, не е само песачинка. се говориха за а, реалната економика. Нашето предложение отчита нуждите на реалната економика и на малките и средни предприятия да има а, добре действащи, прозрачни финансови пазари в полза на реалната економика. Господин Столоян даде пример със собствената си страна. Необходимо е да се защитят потребителите, инвеститорите. Ние предприемаме и специфични мерки, за да се гарантира достъп на малките и средни предприятия до финансовите пазари. Европейската е, економика се финансира 65% от банките, 25% от пазарите. Нещата са точно обратните на това, което се наблюдава в САЩ, но 25% в Европа е още по-малко за малките и средни предприятия. И аз ще продължа да работя по конкретни мерки за осигуряване на достъп на малките и средни предприятия до финансовите пазари като внимателно се предвидят изключения за промишлени инвестиции най-вече, така както направихме с господин Верген Ланген по отношение на Емир и това, което правим с господин Карас по регламентиране на банковия сектор. Господин Гьобелс припомни, че в текста е предвиден текст за преразглеждане това е много важно. Повечето от текстовете, които ви предлагам, съдържа такава клауза за преразглеждане, както каза господин Гьобелс, госпожа Галпеш или госпожа Басеско казаха. Ние се, но знаем от ефикасни финансови пазари, които действат с въображение, които използват не само технологии, но и постиженията в света, които се развиват много по-бързо от нас, много по-бързо, отколкото се развива демокрацията. Както припомня господин Гьобелс, клаузата за преразглеждане дава възможност за усъвършенстване на текста, за да се отчетат новите развития. Знаете, че аз бях министър на земеделието на моята страна. Искам да кажа нещо, което каза госпожа Свинвърб за че на съскостопанските пазари все повече се използват а, а, финансови а, инструменти, има а, финансизиране на, на тези пазари и има доста колебания през последните години, а, които а, водят до а, значителен риск от а, спекулации. Както каза Мак, госпожа Макарди, Оля Шмидт, Клюте, Клюте, Берес, Томас Ман и господин Чутас. Аз подкрепям направените предложения от вашия докладчик за укрепване на, на първоначалните предложения. Предложенията на комисията винаги биха могли да се доразвият, да се подсилят с полагане на нужните добронамерени усилия. За щастие, по много текстове парламентът внася подобрения, включително по въпроса за ограничаването на позициите и за поставяне в рамка на високочастотната търговия. Не става дума за забраната и господин Гьобелс действително Необходимо е да се отчита формирането на цените, да се използва обаче нужната рамка, за да се избегнат злоупотреби. И ние заедно правим предложение в тази посока. През 2010 наблюдавахме внезапния срив на борсите в САЩ. Видяхме какво стана тогава трябва да се спазва принципа на носене на отговорност. С клаузата за презглеждане ще видим дали това, което сме предвидели, е достатъчно. Шарен Болс също говори за ограничаването на позициите, за приемането една строга рамка в това отношение и се надявам, че партньорите ни от Г20, най-вече САЩ, ще потвърдят своя ангажимент в това отношение. Международния комитет за регулаторните органи на финансовите пазари, ЮАСКО каза в доклад, че ще работи в тази посока. Господин председател, искам да отговоря на Оли Шмидт, Балц, на Соза Варка, Свен Гиголд, Берес и други относно въпросите, които поставиха за комисионните. Ние търсим равновесие. Необходимо е да се регламентират тези комисиони и дори да се забранят, ако се наложи. В два конкретни случая има за, се обмисля забрана. При управлението на портфейли, например, защото това не може да се представи като предлагане на нужната независима консултация на инвеститорите. Инвеститорите трябва да имат обаче, трябва да имат и в бъдеще възможността да прибягват до нерегламентирани съвети, ако самите желаят това. Освен това, относно пакетите от продукти за инвестиции на дребно, ПРИПС, тук също се разглежда важността на този въпрос. Аз не... Засилването на прозрачността развитието на добрите пазари, както предвижда МИФИД, как може да се счита това за а, нарушаване на реда? Аз не разбирам за какво става дума. Необходимо е а, отговарящите за лондонската борса също да подкрепят усилията ни за развитие на а, лоялни а, пазари, на прозрачни пазари. Адам Смит казва, че няма пазар без правила и без морално поведение на участниците на този пазар. Цитирам по памет. Ние сме на път да направим това, като извлечем полки от кризата. Е, Господин Мартин, ние извличаме такива полуки от кризата. Отчитаме и волята на гражданите, които не искат да плащат разходите за арбитраж и за безотговорно поведение. Дами и господа депутати, ние се нуждаем от финансови пазари. Както каза и госпожа Колар, ние се нуждаем от сигурни, прозрачни пазари. И господин Фебер може да а, види какво може да се направи допълнително, за да бъдат а, затворени всички а, вратички, всички неща да бъдат добре изпипани, за да се гарантира пълна прозрачност и проследяемост. С Верни Лангер а, наблегнахме на това, когато работихме по текста на Емир. Благодаря на госпожа Маккарти за работата и по, като докладчик по друга директива, свързана с налагането на санкции, включително наказателни санкции а, при злоупотреби на пазара. В заключение, ние работим за реалната економика. Ние искаме финансовите пазари да бъдат в услуга на реалната економика. Мифит, капиталови изисквания 4, солванси, 2, всички те са в тази посока. Ние ще проведем и дебат по зелена книга. Целта е да не се нарушават дългосрочните инвестиции, да бъдат подкрепени. Господин Балц направи предложение, което подкрепям, свързано с финансовото образование. Това е нещо важно, върху което ще работим. Мисля, че вашите благодарности, отправени към докладчика Маркоса. Пебер са напълно заслужени и аз искам да се присъединя и се надявам, че успешно ще преминем последната права през едната седмица. Благодаря. Сега думата има докладчика господин Фебер за две минути. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Съвсем накратко. Първо, радвам се. А, че от крайна левица до крайна десница всички подкрепят доклада и то възоснова на постигнатия компромис. Говорим за, финанси... за за контролиране на финансовите пазари. Къде се осъществява търговията? Търговията на финансови, с финансови продукти крие в себе си рискове. Няма безрискова търговия с финансови продукти. А, който иска а, да спекулира на пазара, той не иска неговите действия да бъдат регулирани. Обаче ние трябва да гарантираме, че всяка транзакция с финансови продукти трябва да се в рамките на ам, съответните разпоредби а, и а, това, което трябва да разберем от времето след 2008 година, че а, финансовите пазари не са създали допълнителна стойност за реалната економика и това го изпитахме на гърба си. Доста болезнено беше. Искам да благодаря сърдечно на всички докладчици в Сянка, които оказаха сътрудничество. Работихме заедно с тях. През следващите месеци ще работим и с съвета. Надявам се да постигнем един добър резултат и да запазим този добър дух на сътрудничество, който имахме през последните месеци и този дух да го пренесем а, <clears throat> върху преговорите с, с съвета. Благодаря. Това ам, приключва дебата. Утре в 11.30 ще е гласуването. Сега следващата точка от дневния ред